Good morning, dear colleagues. Let's start our session uh, because Mrs. Manescu had some problem. Добър ден, уважаеми колеги. Тъй като госпожа Менеско имала проблем с пристигането на време, ще започнем с точка 10 от дневния ред. Постигане на действително териториално, социално и економическо сближаване в Европейския съюз задължително условие за конкурентна способност на световно равнище. Давам думата на докладчика, господин Лухан. Имате думата. Благодаря, господин председател. Наистина, много важно е, че отдаваме такова голямо значение на териториалното социално и економическо сближаване. Моето намерение в този доклад е да отговоря на въпроса, който се съдържа в самото заглавие на проекта доклада, който е реално териториално, социално и економическо сближаване в Европейския съюз. Това е ли задължително предварително условие за конкурентоспособност на световно равнище? Ще се опитам да разгледам кои други аспекти на конкурентоспособността и растежа в Европейския съюз, както и ролята на кохезионната политика. Мисля, че глобалната конкурентоспособност на Европейския съюз трябва да бъде увеличена и вътрешните политики да се настроят така, че да подкрепят това усилие. Трябва да си дадем въпроса по какъв начин можем да направим Европа по-конкурентоспособна в глобален мащаб и по какъв начин ще решим економическите проблеми, пред които са изправени нашите граждани. Отвъд резултатите и влиянието на сегашната криза, следващите години ще трябва да се справим с основни предизвикателства, като например приспособяване към глобализацията, промените в климата, както и въпроси свързани с енергетиката. Всичките тези теми се съдържат в стратегията 2020, за да се сведат до минимум тези ефекти върху европейските граждани, трябва да се види каква роля ще могат да играят регионите и по какъв начин ние ще можем да ги подкрепяме. Също така, за да постигнем целите на стратегията 2020, трябва да разбираме, че ние стартираме от различни равнища на развитие по отношение на европейските региони. Трябва наистина да си набележим реалистични цели на базата на реалната ситуация, на базата на консултации с всички заинтересовани страни, независимо на кое равнище на управление могат да са те. Моят проект доклад съдържа четири части, както предполагам сте видели. Първата част съдържа общи аспекти по отношение на глобалната економическа конкурентоспособност. Втората се занимава с териториалното сближаване и въздействието на европейските политики върху този аспект. Третата част разглежда необходимостта да се изведат на максимално ниво ефектите от е, кохезионната политика. И четвъртата част е свързана с периода след 2013 година по отношение на политиката на сближаване. Този документ е разработен с помощта на определени информационни източници, които са посочени в началото на проекта доклада. Економическия форум, Световния економически форум и неговия годишен доклад са много важен източник на информация по отношение на глобалната конкурентоспособност. Ние също така с нетърпение очакваме индекса на Комисията за регионална конкурентоспособност, който се основава на същия подход, както и глобалния индекс за конкурентоспособност. Докладите на ОИСР, Организацията за економическо сътрудничество и развитие, също представляват много важен източник за информация за изготвянето на този доклад, но вземам предвид също и факта, че не всички държави членки са членки на тази организация. За да бъде конкурентоспособен Европейския съюз в глобален аспект, той трябва да бъде силен във вътрешен аспект и големия въпрос е как точно да постигнем това. Проектът докладът прави някои конкретни предложения. Съвсем накратко искам да разгледам някои от тях. На първо място трябва да осигурим еднакъв е, жизнен стандарт за всички граждани на Европейския съюз. Много е важно да се финансират регионите според техните конкретни потребности и характеристики, тъй като това ще доведе до по-добро използване на местните ресурси и потенциал. И на трето място, трябва да подкрепяме научно-изследователската и развойна дейност, както иновациите на регионално равнище. Постигането на резултати от изпълнението на кохезионната политика е ключов елемент. Ние смятаме, че ако политиката за сближаване не успее, ще се провали и глобалната конкурентна способност на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да разглежда тази тема далеч извън своите граници. Териториалната сближаване се приема като обща база за всички граждани. Това е средство за постигане на достъп до инфраструктура всякакъв вид и до услуги на базата на регионалните особености. И това трябва да бъде криъгълния камък на бъдещата политика по сближаването. Политиката за сближаване е елемент е, който може да допринесе в рамките на економическата глобална конкуренция и от 2006 година до сега Европейската комисия води структурен диалог с Китай и напоследък и с Русия. Резултатите от кохезионната политика трябва да се изградят на максимално ниво, но отново въпросът е как да направим това. На първо място това можем да правим като продължим да упростяваме процедурите за изпълнение на проектите, които са финансирани от кохезионните и структурни фондове, като повишаваме качеството. Това означава, че трябва да спазваме по сериозна принципа на партньорство и увеличаването на институционалния капацитет. И накрая, но не по важност. Като поддържаме брутния национален продукт като основен показател за разпределение на структурните и кохезионните фондове. Новите предизвикателства пред нашите региони са неразделна част от политиката на сближаване. Политиката на сближаване от своя страна е ключова политика за следващия период на Европейския съюз. Разбира се, всеки един регион разполага с различен капацитет за реакция, но последиците от тези реакции ще бъдат общи. Помислете за промените в климата. Трябва да се борим с промените в климата с един общ, един подход. За тази цел териториалното сближаване е от съществено значение. Продължаването на процесите на децентрализация в държавите членки може допълнително да области регионите, за да реагират на тези предизвикателства. Повишаването на административния капацитет ще даде възможност на регионите да управлява и администрира по-голям процент в евро... на европейските фондове в бъдеще, като по този начин дава възможност на своите граждани да получават повече ползи от кохезион, кохезионните фондове. Достъпа до инфраструктура, като има пред всеки вид инфраструктура, социална инфраструктура, образователна, научно-изследователска, транспортна, информационна, информационни технологии и комуникации. Този достъп ще даде възможност на европейските граждани изцяло и поравно да увеличават своя потенциал за развитие. Тенденциите, местни и регионални, обаче ще се определят от конкретната ситуация на всеки регион. И по този начин ще допринесем допълнително и ще подобрим тенденциите на развитие, тъй като потенциал е на лице и може да се оползотвори в името на гражданите, за доброто на гражданите и това може да се направи с по-бързи или по-бавни социални ефекти по отношение на социалното сближаване. Солидарността и економическото равновесие са също много важни елементи и важни европейски ценности в крайна сметка, за да може по-нататък да ги утвърждаваме и подкрепяме, са необходими съвместни усилия с една много дългосрочна цел. Уважаеми колеги, Разбира се, има място за усъвършенстване на този проект доклад. Както ни е известно, заглавието отразява една много широка тема. Опитах се да направя някои по-общи коментари, след това да се насоча към по- три по-конкретни теми, по които правя и конкретни предложения, насочени към допълнителен принос към кохезионната политика на Европейския съюз. Готов съм да изслушам и приема всякакви предложения, допълнения и изменения на този проекто доклад. Сигурен съм, че настоящия документ, който разработваме тук и разискваме тук, касае, касаещ кохезионната политика, може да определи много ясна насока и тенденция – за изпълнителните служители в Европейския съюз, за да постигнем много положителни резултати и да превърнем това в положителни предимства за нашите граждани. Очаквам с нетърпение вашите коментари, вашите предложения за изменения и смятам да спра до тук. Благодаря. Okay, thank you very much. Благодаря. Сега започваме дискусията. господин Ван Нестерой. Благодаря, господин председател. Благодаря най-вече за това, което вече имаме черно на бяло. Само заглавието малко ме очудва. Останалата част е в ред. Аз всъщност си представях, че в крайна сметка от контекста на доклада може да се види къде могат да се намерят или да се направят някои допълнителни неща в рамките на глобалната конкуренция. Господин Лохан вече посочи, че може би тук ще трябва да се допълни нещо. Аз, между другото, съм готов да съдействам, най-вече, например, за документите, които са издадени от Европейската комисия. Мисля, че през 2006 година финландският премьер-министр извърши проверка къде са силните страни на Европа, в кои економически отрасли Европа има върхови постижения под девиза, че екипната работа добива все по-голямо значение и в по-голяма степен ще зависи от развитието на световната конкуренция. Това е първият ми коментар. Мисля, че тук можем да прегледаме съответната документация. Второ, за мен е важно да се направи по-добра връзка с критичните фактори. И един от тези фактори е човека. Знаем, че населението в Европейския съюз постепенно намалява. Това може да бъде недостатък в конкуренцията в бъдеще. Ако сега видим а, какво е развитието в Китай а именно, че за една година там получават образованието си повече инженери, отколкото в Европа за 10 години, това означава, че ние, възоснова на Лисабонския договор, ще трябва да укрепим регионалната политика, но тук като че ли липсва един компонент и това е перспективата. Нашията кохезионна политика трябва да бъде допълнена точно с тези аспекти. Например, в предложенията, които са записани за периода до 13 та година и след това – там трябва да се види какви са предложенията за регионите на сближаване, какви е, предложения има за останалите региони, които са в рамките на цел 2, а какво става с цел 3. Аз е, мисля, че ние трябва да се занимаем по-подробно с това, Какви са перспективите по тези цели и това трябва да се направи в тясно сътрудничество с комисията и в рамките на обмен на знания. Аз мисля, че вчера в групата за подготовка говорихме малко за бъдещето на политиката на сближаване и е, обсъждахме един текст, който ще бъде представен в бъдеще. Този текст се отнася за бъдещето на политиката на сближаване. И последно, аз проявявам готовност да съдействам за поставянето на по-точни акценти. И сега по заглавието, наистина, безспорно е, че международната политика на конкуренция е нещо много важно и много хубаво, но тук е, трябва да погледнем малко в е, перспектива. Смятам, че Европа сме ние, но около нас е, светът се променя и докладите на ОИСР ясно показват това. Благодаря. Шредер, Госпожа Шретер, благодаря. Говоря от името на Жан-Пол Бисе, който ще дойде по-късно, защото по-късно ще представи доклада си. Тук има някои точки, които той е записал в тази връзка. Става дума за следното. Първо, той установява, че този доклад като цяло – се концентрира като, върху инфраструктурата като средство за повишаване на конкурентоспособността на регионите. Аз мисля, че ние сме излязли от тази фаза. Смятам, че а, е, някои региони имат такава възможност, но не всички региони могат да бъдат конкурентни чрез инфраструктура. И тук колегата Нистелрой има абсолютно право, що се отнася до анализа на Европа 2020, е, стратегията на Барозо. Всичко това показва, че ние трябва много по-детално да се занимаем с конкуренцията и по-специално с нейните отделни аспекти като осъзнаем, че знанията и иновациите са от централно значение за повишаване на конкурентоспособността, а инвестициите могат да бъдат направени под определена форма, за да гарантират устойчиво развитие. Този, който е пръв, той има шанса да оцелее на глобалния пазар и да предлага продуктите си. Какво още липсва? Както казах, конкурентноспособността на някои региони може да се заключава в инфраструктурата, но това не се отнася за всички региони. Трябва да се мисли за устойчиво развитие, трябва да се мисли за новаторски продукти, това е отрешаващо значение, защото по този начин се създават работни места и по този начин се осигурява социално сближаване, което и в региони, които са далече от централните региони, това ще бъде възможно. точно тези аспекти липсват изцяло. Параграф 6, там има някои положителни моменти, там ние подкрепяме My Deliver Governments като възможност за постигане на напредък, но в параграф 8 се предлага да се сключи договор между комисията, държавите членки и регионите. Това през 2002 година го направихме, но то не проработи добре. И аз а, мисля, че а, докладчика трябва да направи анализ какви са причините за да не а, проработи добре този договор. След това, параграф 11, там естествено се навлиза много дълбоко в темата, която дискутираме в момента в работната група. Е, смятам, че там ще има трудности и е, нещата ще се променят. Дискусията тече. По този въпрос ние ще внесем съответни изменения, защото продължаваме да сме убедени, че е, трябва да се извърши една комбинация между е, определени критерии, за да може да се гарантира развитието на определени региони. За това ще внесем и съответни изменения. Благодаря. Благодаря, госпожа Грефелд. Благодаря, господин председател. Честно казано, аз бях доста любопитна по отношение на доклада, защото не можех да си представя какво ще бъде включено в този доклад. Аз смятам, че е много интересно това, което е включено в доклада от докладчика, но бих си пожелала да се прибави, може би, една малка пета част към този доклад, където ясно да се подчертае нещо, което ще е важно за дискусията през следващите месеци, а именно защо сближаването в Европейския съюз е принос към повишаване на конкурентоспособността. Да, ние имаме економически силни страни, имаме големи градове, метрополии, които са достатъчни за конкуренцията, няма нужда от друго, но според мен това не е достатъчно и аз смятам, че в този доклад чудесно може да се покаже защо ни е необходима политика на сближаване за целия Европейски съюз, за да покажем ясно значението на конкуренцията. Наистина, на мен ми липсва нещо а, още тук. Цялата тази глава устойчиво развитие трябва ясно да покаже, че економическото развитие само по себе си не може да гарантира конкурентоспособност. способност а за това е необходимо едно устойчиво развитие в целият Европейски съюз и е, само по този начин може трайно да се гарантира конкурентоспособност. Аз е, мисля, че ние можем да обсъдим още веднъж как по най-добър начин да включим тези аспекти в доклада, защото на мен ми се струва важно да се направи това предвид е, това, което ще се обсъжда с комисията през есента. Благодаря. Благодаря. Господин Пипъл. Извинете. Госпожа Манеско има думата. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да поздравя моят колега, господин Лухан, за проекто доклада. По мое мнение, кохезионната политика и конкурентоспособността са два ключови елемента – които допринасят за европейското изграждане. Разбира се, не може да има конкурентоспособност без добре развита политика на сближаване. Считам също, че докладът трябва да предложи много конкретни решения и да даде съвсем ясни насоки относно отговорностите на държавите членки и на Европейската комисия. Ако се върнем към текста, можем да кажем, че кохезионната политика, разбира се, трябва да е в подкрепа на развитието. Тя се отразява върху сложните проблеми, пред които са изправени регионите. Но тези проблеми трябва да бъдат решавани по един интегриран начин. И считам, че този подход трябва да бъде споменат и развит в доклада. Освен това, забелязах, че проекта подчертава важността на инфраструктурата за конкурентоспособността. Действително, конкурентоспособността е важен фактор, но не е единственият важен фактор. Следва да имаме предвид и други подобни фактори, сред които растежът и заетостта. във връзка с подобряване на ефективността на регионите. Също трябва да се спомене и степента на освояване на европейските фондове. В доклада следва да се подчертае също и важността за развитието на предприемаческия потенциал на европейските региони. Бих искала да видя в текста упоменаване и на необходимостта да се насърчи предприемачеството на регионално и местно ниво като ключов фактор за междурегионална конкурентоспособност. Би било полезно, по мое мнение, да се подчертае важната роля, която е, играят пилотните проекти за адаптиране към новите предизвикателства, както и важността да се намерят нужните източници на финансиране за подобни проекти. Благодаря. Благодаря ви много. Господин Пепел. Господин председател, докладът за мен е убедителен. Мисля, че докладчикът е пример за човек, който идва от новите държави членки, където потребностите са много ясно формулирани. Аз Искам само да посоча на колегата, че без инфраструктура, без енергетика, без комуникации, без пътища не може да се гарантира регионално развитие, а за съжаление в източна Европа точно това липсва и точно това трябва да се направи. Сега стигаме и до екологичните въпроси. Разбира се, те трябва да бъдат включени още в фазата на планиране на различните а, проекти според мен, в доклада обаче трябва да се включат всички тези аспекти. А що се отнася до въпроса за индикаторите, за показателите, този коефициент Джини, аз съм а, завършил география и мога да ви кажа, че това е термин, който е абсолютно идеологически натоварен. Става дума за едно преразпределене в регионите и според мен то не е, е показател, по който може да се измерва състоянието на регионите. Много ви моля, не включвайте такива показатели, защото иначе ще попаднем в е, една доста неприятна каша и е, смятам, че това няма да гарантира една балансирана регионална политика. Имам един въпрос към докладчика сега. Тези глобални средства, които се отпускат на регионите, на какво равнище ще се носи отговорността за тези субсидии? Аз това не го разбрах. Кой ще поеме политическата, финансовата отговорност и отговорността по същество за отпускането на тези средства. И накрая едно предложение за опростяване на администрацията. Аз мисля, че трябва да използваме в по-голяма степен инструмента, който господин Манеско спомена, а именно сертифициране на администрацията на европейско равнище. Тоест не да е необходимо всеки път да се прилага пълната процедура на проверка, а да има такава сертификация. Благодаря. Госпожа Лука Сикевска е последния оратор. Благодаря много. Имам три коментара, които искам да направя. Много от вас говориха за конкурентоспособността на регионите в рамките на Европейския съюз. Аз все пак мисля, че глобалната конкурентоспособност е това, което е жизнено значение. Конкурентоспособността на Европейския съюз като цяло. съпоставяйки тази конкурентоспособност по един положителен начин, трябва да разбираме, че економическото, социално и териториално сближаване е ключов елемент. Приветствам доклада на господин Лухан и неговия доклад. Както каза и изказали се преди мен, новите държави членки са склонни да виждат нещата през различна призма. Мисля, че ако трябва да разгледаме конкурентоспособността на регионите в рамките на Европейския съюз, ще стигнем до някои интересни заключения. Без финансиране на инфраструктурни проекти, новите държави членки винаги ще бъдат обречени на изоставане. Ако поставим ударението върху устойчиво развитие, ще можем да постигнем пълна конкурентна способност. Но съм съгласен и с онези колеги, които казват, че трябва да инвестираме в новаторски сектори на економиката защото Европейския съюз в глобален мащаб се нуждае от повече инвестиции в иновации. Съгласна съм също и с господин Ван Мистелрой, тъй като наистина е на лице огромно различие между изборите за висше образование за младите хора в Европейския съюз и останалата част на света, особено в Китай. Благодаря. Господин Матевахас поиска думата. Благодаря. Господин председател, искам да добавя няколко неща. Надявам се, че няма да повторя нещата, които вече бяха казани. На първо място искам да поздравя господин Лохан за смелия му подход и за начина по който се обръща към нас с един сериозен въпрос. Каква ще бъде ролята на кохезионната политика в бъдеще? Смятам, че при никакви обстоятелства не трябва да допускаме грешката да свеждаме до минимум ролята на политиката за сближаване. Това е един исторически принцип, тъй като политиката за сближаване е насочена основно за решаване на дисбаланса, който съществува между различните части на Европейския съюз. Господин Лухан, като мен, идва от страна от Европейския съюз, която има да направи още много в това отношение. И мисля, че ролята, която играе инфраструктурата, е от особено значение, точно както смята и господин Лухан. Транспортната инфраструктура, по-конкретно, е сериозен проблем за новите източните държави членки. Дори с горчива ирония мога да кажа, че единственият начин на транспорт, който има еднаква скорост в е, Западна и Източна Европа, са самолетите. Защото ако шофирате по шосе, колкото по-на изток отивате, толкова повече спада средната ви скорост. Така че като представител на източна европейска държава, аз мога само да се надявам, че ще се поддържа тази роля на кохезионната политика – за да могат да се преодоляват тези различия в развитието. Докладът разглежда също един друг въпрос, важен въпрос, който е намаляване на административното бреме по отношение управлението на фондовете. Все по-често говорим за случаи, които региони и дори страни изоставят идеята да се използват европейски фондове, точно поради огромното бюрократично бреме. Ще ви дам един скорошен пример на регион от Франция, който постъпи по този начин. Затова и смятам, че е особено важно да намерим ефективни решения – за да бъде наистина много по-лесно за кандидатите да получат достъп до средствата. Докладът разглежда също многообразието на регионите и развитието на териториалния потенциал. Смятам, че разполагаме с много ценни ресурси, които предстои да бъдат включени в употреба. В заключение, отново искам да посоча, че високо оценявам подхода на докладчика по отношение на политиката на сближаване и също така споделям неговите виждания, че трябва да се борим с тези различия между различните европейски региони. Европа трябва да стане по-хомогенна, ако искаме да бъдем световен лидер. Благодаря. Благодаря. Тъй като не присъства представител на комисията, бих искал да дам думата на господин Лухан за неговите коментари. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, сигурен съм, че заедно ще можем да постигнем един много по-високо качествен доклад по отношение бъдещето на кохезионната политика. Благодаря на всички за изказванията и коментарите, които намирам за градивни и необходими, за да превърнем този доклад в един полезен и ефективен инструмент. Позволете ми няколко бележки, преди всичко по отношение заглавието. Разбира се, заглавието е малко сложно, прекалено дълго, и отразява една огромна реалност. Може би, когато човек го прочете, наистина не знае какво да очаква. Господин Ван Местерой каза, че бих искал да види някакви по-конкретни предложения за това как да се мобилизираме на глобално ниво. На първо място искам да посоча, че ние, като Европейски съюз, трябва да действаме така, че да станем по-мощни на глобално ниво. Господин Матула посочи, че на първо място трябва да станем силни, в смисъл, че трябва първо да почистим задния си двор, за да можем наистина да се изправим пред конкуренцията, економическа и социална на останалата част от света. Ние можем да направим това, ако развием економика на знанията, ако инвестираме във всички видове инфраструктура и преодолеем различията в тази област. Ако подкрепим усилията за създаване на един по-равнопоставен и справедлив пазар на труда на европейско ниво. Ако искаме обаче да се изправим срещу економическия възход на Китай или Индия, госпожа Ванеса Рой каза, че в Индия завършват за година повече инженери, отколкото в Европа за една година. За 10 години това е вярно. Но какво ще направим ние в Европейския съюз? Тук сме около 500 милиона почти 50% по-малко от населението на Индия. Та въпросът е какво ще направим, за да не изоставяме от тях. Защото те не се облягат само на своите лаври, те продължават да се развиват и може би след 10-15 години те ще диктуват условията за развитието на световната и на европейската економика. Затова и смятам, че европейското ниво е особено важно за борба срещу различията между отделните региони. Говорим за региони на сближаване. Харесвани или не, ние трябва да си признаем, че целите, поставени особено по отношение на новите държави членки, в сравнение с целите поставени пред западните държави, не са еднакви. Просто защото имаме различни нива на развитие. Когато говорим за разширяване на Европейския съюз, винаги добавяме, че това разширяване се основава на ценности. Сега трябва да говорим обаче за економическа конкурентна способност, която може да се постигне с научно-изследователска развойна дейност и разширяване на пазарите. Трябва да намерим по-добри проекти за нашите автомобили, по-добри двигатели, по-добър дизайн, който не съм сигурен, че ще доведе до сериозно повишение на продажбите на автомобили в световен мащаб, така че това няма да ни помогне особено за глобалната ни конкурентност. Между 2004 и 2007 Европейския съюз се разшири с 4 страни. Ние се опитваме да създадем един общ базар. общи планове за повишаване на конкурентоспособността. Това си има положителните и не толкова положителните страни. И сега, за първи път договорът от Лисабон ни казва, че ние трябва да гледаме извън границите на Европейския съюз и да се занимаваме не само с различните степени на способност в рамките на съюза, а трябва да се опитаме да видим какво е необходимо да направим, за да бъдем по-конкурентни способни по отношение на Китай, САЩ и защо не и Русия. Така че това е една основна промяна. По отношение на идеята инфраструктурата да се постави като централен елемент на този доклад, ако нямате инфраструктура, транспортна, телекомуникационна, енергийна и ако нямате наистина една кохезионна инфраструктура, реално нямате истинска политика за сближаване. Затова и преди всичко трябва да решим тези проблеми, ако искаме да бъдем конкурентоспособни на глобално ниво. Що се отнася до отношенията между регионите, националните правителства и Европейски съюз, всички ние казваме, че Европа през 2020 година ще бъде Европа на регионите. И виждаме, че страни като Великобритания, Франция и Германия – Разпределенията на средствата се правят на базата на регионалните планове за развитие, които се договарят и се представят на Европейската комисия. Мисля, че това е начина по който можем да ликвидираме бюрокрацията, да съкратим сроковете за изпълнение на проектите и по този начин пряко да допринесем към една по-висока степен на развитие. Още повече, Аз вярвам, че ние тук в офисите в Брюксел или хората в правителствата в държавите членки не могат да имат достатъчно добра представа за потенциала на региона, отколкото представители на самия регион. И точно това посочва доклада. Ако определим, че конкретен регион има определен потенциал, нека да се насочим точно към развитието на този потенциал. И ще постигнем по-добри резултати. Например, всички знаем, че Германия е един много добър автомобилен производител. Нека да подкрепим тяхното автомобилно производство. Знаем, че Източна Европа се нуждае от по-добра инфраструктура, да насочим вниманието си към развитие на тази инфраструктура. Общата цел обаче трябва да бъде създаване на нови работни места и повишаване на конкурентоспособността в глобален аспект. Госпожа Криан, наистина трябва да се мисли в дългосрочна перспектива, когато говорим за конкурентоспособност. Трябва наистина да избегнем краткосрочните идеи и наистина за това и в доклада няколко пъти се споменава за приемственост между целите, поставени на национално ниво и целите на Европейския съюз. Съществува определена структура на финансиране, която идва от европейското равнище. Проекти с положителни ефекти трябва наистина да извлечат ползи от тази приемственост. Говоря за економически ползи, ползи от развитието на отделните региони. Така че този доклад трябва съвсем ясно да насочи вниманието си към разпределението на европейските фондове след 2013 година и как точно ще се прави това. За това и предлагам брутния национален продукт да бъде един от елементите, регионалните специфични особености да бъдат втория критерий и разбира се, необходимостта от създаване на работни места, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Насърчаването на пилотни и големи проекти. Наистина, ако искаме да получим сериозни резултати от економическа гледна точка, трябва да имаме коража да пристъпим към големи проекти. И всъщност моя въпрос, на който доклада не дава отговор, но нека заедно да потърсим този отговор. Въпросът все пак е кой трябва да поеме тази отговорност. Националните правителства, институциите на Европейския съюз. Можем ли ние да повлияем и насочим развитието на този въпрос чрез по-точна политика на сближаване. Но нека да обсъдим въпроса и да намерим отговора му. Що се отнася до насърчаването на предприемаческия дух, мисля, че това е наистина решаващ момент. Защото една добре функционираща местна или регионална администрация няма да помогне особено, ако съответните економически фактори на региона не са въвлечени, не са ангажирани в този проект, защото едно голямо предприятие или 10 големи предприятия могат определено да основат големия потенциал на региона. И това наистина ще осигури положителния ефект, ако успеем да ги ангажираме, ако успеем да ги стимулираме. Искам да благодаря господин Пипер за неговото отношение макар че той е от е, западноевропейска държава с отлична инфраструктура. Искам да му благодаря, защото той разбира необходимостта от баланс, от уравновесяване на качеството на инфраструктурата из цяла Европа, за да станем по-конкурентоспособни. Мисля, че това е абсолютно необходимо и говоря на базата на собствения си опит. Работех в една немска компания, и която в е, даден момент от време търсеше възможности за инвестиране. Имаше един списък с 30 е, на критерии и на базата на този списък търсеха дестинацията. След това на базата на 20 критерия вече търсиха конкретния град в определена страна, в която искат да инвестират. Вторият е, критерий бе инфраструктура или достъпност, с други думи. Имахме един кратък списък на три града и в крайна сметка спечели този град, който бе с най-добра инфраструктура. Макар, че може и да е по-малко конкретно способен от други гледни точки, но инфраструктурата бе наистина основния критерий. Така че този конкретен град получи ползите от инвестирането 300 милиона евро в рамките на две години. И тази инвестиция, разбира се, просто бе пропусната от другите два града, тъй като нямаха толкова добра инфраструктура като крайния победител. Давам ви този пример, просто за да разберете по-добре защо аз поставям толкова силно дарение върху инфраструктурата. Защото това създава прекрасни възможности на един регион, и на хората, които живеят в този регион и град. Кой да поеме отговорността за инвестициите? Аз имам свое собствено мнение по този въпрос. И честно казано, всички ние сме продукт на определена политическа система. Ако трябва да сравняваме политическите и административни системи в рамките на Европейския съюз, ще видим, че на лице са огромни различия между тях. Дали ни харесва или не, това е положението. Искаме ли да свържем това с обсъждането на политиката за сближаване, това е вече друг добър въпрос. Така или иначе обаче, политическата система предвижда на всеки 4 години да се избира ново правителство. Много от фондовете се управляват от звена за управление и изпълнение. Политическият цвят на определени региони или страни може да бъде различен от други страни. Ако обвържем тези фондове с политическите промени, тогава резултат някои региони ще страдат, ще получават по-малко средства, защото не са от е, необходимия, правилния политически цвят. Така че докато не установим ясно отговорността по отношение на цялостните регионални инвестиции, разбира се, в координация и съдействие с националния план за развитие, който е координиран и одобрен от Европейския съюз, няма да успеем да избегнем тази заплаха. Ако направим това обаче, можем да бъдем сигурни, че политическите и административни фактори няма да могат да влияят отрицателно начина по който се разпределят средствата между регионите. Защото възможно е да се стигне до положение, в които, да кажем, местни лидери са по-слаби или по-малко инициативни или дори не толкова компетентни в дадени области. И тогава какво? Ще оставим този регион просто да страда заради липса на компетентност на политическите лидери? Затова и смятам, че компетентността и отговорността трябва да следват една много ясна насока. Регион, национално правителство, на Европейска комисия. Затова и правя това предложение. Нека да имаме един стратегически план за регионално развитие. Нека този е план да се договаря на ниво Европейски съюз, защото по този начин Европейския съюз ще има много ясна представа за тенденциите на развитие в самия Европейски съюз. И след това ще имаме много ясни критерии, на базата на които да насърчаваме конкурентно способност, създаване на работни места, социална кохезия, което ще ни направи по силна от економическа гледна точка и то по-бързо. Така че ще можем да се изправим економически срещу Китай, Индия и Русия с едни по-добри економически оръжия. способността наистина трябва да бъде допълнително подчертана в този доклад. Тази идея бе изразена тук и аз изцяло съм съгласен с нея. Аз съм с економическо образование, така че изцяло подкрепям тази идея, защото зная, че конкурентоспособността създава работни места. Така че, ако поставим регионите и частните субекти в конкуренция едни с други, в резултат от това ще се създават работни места. Така че на политиката за сближаване трябва да дадем правилното място и роля. Вярвам, че политиката за сближаване има една велика история, както и потенциал за по-нататъчно развитие. Ако прилагаме към нея строги критерии, и ако вземаме предвид както слабите, така и силните страни на всеки ни регион и държава членка, и ако определим съвсем ясна цел пред себе си, т.е. да се изправим пред големите економически сили на света – Америка, Китай, Индия. И отново, ако си поставим за цел постигането на тези резултати възможно най-бързо. Разбира се, Готов съм да приема всякакви коментари и изменения. По този проект доклад сигурен съм, че ще проведе много градивен дебат по всяко едно предложение за изменение. И още веднъж благодаря много за вашия принос. Благодаря ви много. Вие вече заявихте, че очаквате предложения за изменения. Крайният срок за представянето на такива е 28 юни до 12 на обяд. Гласуването е предвидено за 13 юли в комисията и на втората сесия през септември да бъде гласуван доклада в пленарна зала. Преминаваме сега към точка 9 от дневния ред за добро управление на регионалната политика на Европейския съюз, процедури за оказване на съдействие и контрол от страна на Европейската комисия. Госпожа Манеско е докладчик. Госпожа Манеско, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искала най-напред да благодаря на докладчиците в Сянка, както и на останалите колеги, с които се срещнах, с които проведох консултации при изготвянето на доклада ми. Консултирах се също с дружение на общините, с представители на малки и средни предприятия, с представители на Европейската комисия, на Комитета на регионите. Искам да благодаря на всички. Аз се опитах да отчета техните предложения да включа в максимална степен това, което те предлагат в моя доклад. Сега, както казах и по-рано, считам, че ефективното прилагане на европейските политики в голяма степен зависи от начина, по който тези политики се разработват, както и върху способността за изпълнението им на регионално и местно ниво. Управлението на много нива е важен елемент на регионалната политика. Активното участие на регионалните и местни власти, дори на етапа преди приемането на законодателството е нещо много важно. Също толкова важно е да се направи анализ на съвместното управление т.е. да се откроят различните отговорности на различните нива на управление, като започнем от европейско ниво до местно. Участието на местните и регионални власти, дори на този до законодателен етап е много важно, защото това са органите, които са най-добре запознати с ситуацията на местно ниво и те са гаранцията, че по-късно ще бъдат постигнати положителни резултати от прилагането на политиките. Що се отнася до хоризонталното и вертикално ниво на управление, сътрудничеството между тези нива, както и на економическите и социални заинтересовани страни, е нещо наложително, ако искаме да имаме ефективно сътрудничество и ако искаме да имаме интегриран подход към тези политики. Освен това, многозвенното управление позволява по-доброто използване на потенциала за териториално сътрудничество. Именно поради това ние счетохме, че е наложително да настояваме държавите членки, които вече не са го направили, да приемат и сис и да има обмен между тях по тези въпроси. Интегрираният подход а, на регионално ниво е много по-ефикасен по отношение на резултатите на бенефициентите. Бъдеще този подход а, трябва да стане задължителен за местните регионални власти, тъй като а, държавите членки играят важна роля в консолидирането на местните и регионални власти по отношение на управлението и прилагането на европейски проекти, аз препоръчвам да имаме методология за развитие на местно ниво, базирано на местно партньорство – това са проекти, които засягат развитието на селски райони, на трансгранични региони. Аз бих искал комисията да излезе с нужното определение, за да има партньорство между местните и регионални власти. Също настояваме пред Европейската комисия да гарантира, че този принцип ще бъде действително спазван и да окаже съдействие при разпространението на най-добрите практики. Друг елемент за доброто управление на а, регионалната политика е свързано а, с а, общият регламент и регламентът за развитието на селските райони. Този процес трябва да продължи след 2013 -та. Тук не става дума само за економическата криза и не само заради това трябва да се прави. Трябва да се прави заради самото развитие. Трябва да да преодолеем нежеланието на някои партньори да търсят достъп до европейски фондове. Държавите членки трябва да подпомагат местните и регионални власти, както и бенефициентите. Това са изключително важни мерки, ако в дългосрочна перспектива искаме да имаме една политика ориентирана към резултатите, лесна за прилагане – с по-видими резултати за заинтересованите страни. Подобен подход, по мое мнение, ще доведе също до намаляване на броя на грешките, особено по отношение на недопустимите разходи и държавните поръчки. Ето защо аз предлагам да се организират програми за обучение за лицата, които се занимават с наблюдението на подобни аспекти. Европейската комисия е тази, която трябва да осигури организирането на такива програми за обучение във всяка държава членка и че в тях ще бъдат включени регионални и местни заинтересовани страни. Освен това, трябва да се подобри практическото прилагане на програмата Еразмус на регионално ниво, като бъде също и ресурсно осигурена. Това изисква заделянето на бюджетни средства на нужното ниво, както и партньорство с Комитета на регионите, с оглед да се подобрят връзките ни с местните регионални власти – по отношение на бъдещето на политиката на сближаване, считам, че многозвенното управление като принцип трябва да се прилага на всички етапи на прилагане на стратегията Европа 2020, за да могат регионалните и местни власти да се чувстват съпричастни с постигането на резултати при прилагането на тези политики и на мерките, които водят до реализирането на тези цели. Искам отново да благодаря на докладчиците в Сянка за техния принос. Обедена съм, че ще има предложения за изменения от страна на колегите. И аз с удоволствие ще ги разгледам и взема предвид господин Ставракакис направи предложение в връзка с разширяването на рамката, която е спомената в проекто доклада, т.е. да се споменят всички региони на Европейския съюз, а не само нези, които са представени в Комитета на регионите. Освен това, Що се отнася до техническата помощ, която се осигурява от Европейската комисия, считам, че би било добра идея да не се позоваваме само на новите 12 държави членки, този механизъм трябва да осигурява съдействие на всички държави членки и на стари, и на нови държави членки. Отново благодаря ви за вниманието и очаквам да чуя вашето мнение. Благодаря. Има ли коментари, бележки? Аз Искам първо да благодаря изрично на докладчика за доброто сътрудничество. Аз съм докладчик в сянка за политическата група на Зелените. Ние разговаряхме вече с докладчика. Благодаря още веднъж за чудесния материал, който подаде. И е, всъщност това, което искам да посоча, като малък недостатък на доклада, че малко се споменава гражданското общество. Също така трябва да се навлезе повече в прозрачността, но смятам, че основните въпроси са засегнати. Имам един допълнителен въпрос. Господин Бивър спомена за сертификация, но аз в вашия доклад никъде не откривам сертификацията и ще ми бъде много чудно, ако комисията сега ще иска да сертифицира общинската администрация. Аз мисля, че е, това би трябвало също да се включи във вашия доклад. Благодаря. Бих е, искал, каза председателят, <clears throat> също да поздравя докладчика госпожа Манеско. Тя подчерта важността на управлението за ефективното прилагане на регионалната политика на местно ниво. Тя предлага и реализуеми пътища за бъдещият и настоящия програмни периоди. Този доклад включва много аспекти, съдържа важни предложения за подобряване на управлението на политиката на сближаване, което може да допринесе за справяне с структурните слабости в тази политика. Бих искал да направя само два коментара. Да се позовем на доклада на Европейската комисия за прилагане на програмите за сближаване за периода 2007-2013. Това би по полезно в този случай. Да се позовем също и на нуждата към бъдещо упростяване на тази политика. И да се помогне на страните да преодолеят пречките, също да не се допуска дублиране през един и същи програмен период. На второ място Бихме искали да помолим комисията да провери защо в някои държави членки продължават проблемите, свързани с административния капацитет при прилагането и как може да се използва положителния опит в прилагането на подобни програми и по-добрия административен капацитет. Господин Матула има думата. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да благодаря докладчика за отличната и работа. както и за отличното сътрудничество, което имахме. Аз също съм докладчик в Сянка по този проект доклад. Има някои аспекти в този доклад, които са изключително важни. Например, въпросът за това, колко трябва да се даде на местните власти, на местните администрации. Бих искал също да се спомене точка 17, където се говори за стандартизирана процедура за провеждане на одити на всички нива. Също господин Бахлер вчера по време на а, обмяната на мнение каза нещо, което искам да напомня. По какъв, колко трябва да се даде на местните власти, когато един кандидат спечели помощ от европейските фондове. Това лице или институция знае, че трябва да премине през 9-10 различни процедури на аудитиране. Аудитирането е голямо предизвикателство и създаването на един общ момент, модел е огромно предизвикателство, но трябва да работим в тази посока. Разбира се, никой не казва, че не е важно да има контрол. Важно е да има контрол, както и, и аудитиране, но всичко това не трябва да се превръща в бреме за бенефициентите на европейски фондове, защото бенефициента трябва да знае, когато спечели а, средства по даден а, проект, а, през какви процедури на аудитиране ще премине. Ако можем да упростим тези процедури, без да намаляваме тяхната ефикасност, това би било нещо много положително. Друга важна идея, която беше изразена в проекто доклада, е свързана с проучване на барометъра на Евростат, Там се посочва, че местните и регионални административни органи се ползват от най-висока степен на доверие сред институциите. Същият евробарометр показва, че местните органи не са чак толкова силно ангажирани, колкото би трябвало да бъдат в процеса на вземане на решения. Затова в точка 7 на проекто доклада се настоява местните органи да бъдат по-силно ангажирани. Ние непрекъснато говорим за нуждата за прехвърляне на отговорности на местно ниво. Това трябва да стане, но би било напълно нормално тези органи да бъдат консултирани допълнително и да бъдат ангажирани в много по-голяма степен в процеса на вземане на решения. Отново искам да благодаря на докладчика. Обеден съм, че ще продължим отличното ни сътрудничество, за да изготвим един окончателен добър доклад. Благодаря ви много, господин Ван Нистелрой. Благодаря, искам да кажа това, което каза колегата. Точка 17, например, защо да не се договорим за всяка програма да има един а, одит? Трябва да има независими лица, които извършват а, одитите на всички нива. Въпросът не е обаче и цяло изчистен след 4 години и изглежда не се движим във вярната посока. Съгласна съм с точка 17, че трябва да има един а, модел – и само когато има някакви съмнения за измама, тогава да се прави допълнителен а, одит. Мисля, че добре да имаме предвид това, което беше казано вчера за опростяването и за оптимизирането на програмите, които са обект на съвместно управление. Не става дума само за многозвенното управление във връзка с кохезионната политика, но и, има и други програми, в които този принцип е важен. Вчера беше споменато от представителите на Европейската комисия, че те а, гледат положително на идеята да се използва положителния опит от прилагането на скостопанската политика. Европейския съвет миналата седмица направи решения, които отразяват нашите предложения за економическо управление. Целта е да се обвържат целите на европейско ниво с тези на национално ниво. Именно за това става дума при това многозвено управление. На срещата на върха бяха разгледани и други важни теми в тази връзка. Съгласен съм с докладчика, която казва, че програмата Еразмус трябва да бъде укрепена, засилена. Няма особен успех пилотния про, проект, който е свързан с нея. Мисля, че трябва малко да заострим текста върху този елемент и съвсем към края на точка 10. Относно сключването на споразумение между комисията и по-низките нива на управление за изпълнение на целите поставени в стратегия Европейски съюз 2020. Това е важен а, е, е, проект. Необходимо е да се а, е, отчита териториалното измерение. Трябва да разгледаме а, какви са предложенията на Европейската комисия а, по тези ключови проекти. Благодаря. Благодаря ви много. Бих желал сега да дам думата на госпожа Йоано от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря госпожа Манеско, докладчика, за този доклад, който представя много конкретни и видими решения и предложението е наистина ценно ценен принос е, в контекста на сегашните дискусии по бъдещето на политиките за сближаване след 2013 година. Системата на споделено управление на дейностите е от решаващо значение да се намери е, необходимото равновесие между надзорната роля на комисията и отговорностите за изпълнение на държавите членки. Бихме искали да делегираме някои от тези предложения и да посочим какво прави комисията, за да усъвършенства управлението и контрола на структурните дейности. С задоволство забелязваме, че се позовава, доклада се позовава на плана за действие да се подсили надзорната роля на комисията. Независимо от идеите за една засилена рамка за 2013 година, системите за управление и контрол действат в правилната посока. Комисията е съгласна, че трябва да се отсилят конкретните действия, включени в плана за действие. Одобрението на докладите за съответствие и първоначалните инвестиции за необходимите системи скоро приключва, остават само няколко програми. Това на практика намалява риск от ангажимент. Генерална дирекция Реджио ще продължи да си сътрудничи с бюджетната комисия за действията след 2012 година. Предприемат се по-нататъчни стъпки чрез стратегията за одит с цел засилване на ролята на одитните органи, с насочване към рисковите области и по-нататъчна координация на дейностите, за да се избегне дублирането на контролите. През последните три години комисията провежда годишен семинар за обучение на националните органи. Националните органи на първо и второ ниво са тези области, където се намират най-ново проблеми. Целта е да се усъвършенстват добрите практики от първо ниво на контрол, където и комисията и сметната плата намират най-много грешки. Отблизо ще проследяваме нещата, за да може тези знания да бъдат предавани на местно ниво. С удоволствие да ви информирам, че след известно закъснение порталът от 2007 година, който посочва доклада, ще бъде готов и всички ще имат достъп до коментарите на комисията. По отношение на идеята за единен модел на одит в точка 17, Регламентите от 2007 и 2013 поставят много голяма отговорност на одитните органи. Комисията възнамерява да разчита на работа на одитните органи. Комисията е създала работна група, която да координира одитите между структурните действия и генералните дирекции, така че всяка една генерална дирекция наистина да се възползва от работа на другите. Съвместни одити и проверки ще бъдат извършени с националните органи. Някой от е, припокриването някои от аспекти на припокриване на работата ще бъдат неизбежни. Докладът иска от комисията политика ориентирана повече към резултатите. Трябва да не забравяме, че комисията трябва да спазва и задълженията по договора. Политиката на групата на високо ниво разглежда тези предложения с цел да не се обезкуражават потенциалните партньори да участват в проектите. Освен това, комисията заедно с държавите членки и техните експерти разглежда дали договорностите за пропорционален контрол могат да бъдат допълнително усъвършенствани. Докладът изисква конкретно вземането на предвид на тези аспекти в е, бъдещите дейности, като взима предвид и естеството и големината на партньорите. По отношение на ефикасността на системите и споделеното управление, това са две от основните цели за периода след 2013 година. Докладът показва, че тези технически въпроси по отношение на това как да се управлява политиката са не по-малко важни от самата цел на политиката. Приветстваме ангажимента на Европейския парламент в е, тази дискусия. Този доклад прави много сериозен принос към дискусията. Благодаря ви. Thank you very much indeed. Много ви благодаря. Госпожа Менеско, вашата реакция, моля. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на всички колеги за предложенията, и идеите, както и за добрите думи по отношение на проекта доклада ми. Готова съм да приема и допълнителни предложения за изменения. Обедена съм, че след като се радва на подкрепата на Европейската комисия, в крайна сметка ще изготвим един доклад, който да дава конкретни предложения по отношение на някои от предстоящите проблеми. Говоря за опростяване на процедурите, одита, ангажимента на местните и регионалните органи на власт и реалния, истински ангажимент на тези органи по отношение на процеса на вземане на решения, както и в процеса преди изготвяне на законодателни актове. Също така искам отново да спомена необходимостта от по-висока ефективност и допълнителна подкрепа от страна на Европейската комисия чрез оказването на техническа помощ, предоставена на местно и регионално ниво. Искам също така да спомена и потребността от по-близък надзор от страна на Европейската комисия. Надявам се, че в крайна сметка ще имаме не само по-добър доклад, а и по-висока степен на ефективност по отношение на достъпа на местните регионални органи до европейските фондове, както и в крайна сметка по-добра политика на сближаване. Благодаря. Благодаря още веднъж, госпожо докладчик. Сега искам да спомена, че срока за внасяне на предложение за изменения е 1 юли. Гласуването е предвидено за 27-28 септември на и в пленарно заседание през октомври в Страсбург. С това можем да преминем към точка 11. Това е мое становище по интегрираната морска политика, оценка на напредъка и новите предизвикателства. Мисля, You want to take the floor? Yes, thank you. Please. Thank you. Um... Госпожа Бердер, радвам се на възможността, че можем да разгледаме отново тази сложна, многообразна област за развитие на морските региони. Вашият доклад обаче не е чак толкова балансиран, колкото бих искал, тъй като фокус е върху островите. Сигурно има някаква дефиниция за остров. Във вашия доклад мисля, че вие разглеждате а, като остров нещо много по-малко, отколкото а, острова, на който се намира Обединеното кралство. Защитата на морската среда и екорегионите за насърчаване на туризма, също за възможности за извършване на контрол върху тези зони. Ние вече виждаме някои промени, които настъпват в резултат от климатични промени, свързани с бури, наводнения, навлизането на нови видове. Някои твърдят, че нивото на моретата ще се увеличи значително, че може да се увеличат значително температурите. Галфстрим може да стане по-студен, твърдят други. Може да имаме зими от арктичен тип всичко това са огромни промени за екосистемата, такава каквато ни е позната към момента. Има доста законодателство за защита, директивата за птиците, както и за емисиите на CO2 от товарни кораби. В Обединеното кралство има шест различни вида защита. И ние трябва да разгледаме този въпрос, трябва да упростим нещата, хората да могат по-добре да разбират каква защита за ам, крайбрежните екосистеми съществува. Крайбрежните региони също могат да допринесат значително за производство на енергия чрез а, използването на силата на вълните или на, на вятъра. Трябва да се види по какъв начин може да се възползваме от тях и как това ще се отрази в региони, където има туризъм или пък силен трафик. Относно туризма, в моя регион, който е най-близко до Европа, а именно Долвер – който е изключително важен, но престанище. 800 милиарда лири годишния е оборота му. Сега 2,5 милиона единици използват това пристанище е регулярно, т.е. има двукратно увеличение на трафика. Когато настъпи някакво нарушение при използването на, на тунела. Е, всичко това води до е, значителни е, проблеми във Франция и Обединеното кралство. Близо 3 милиона а, туристически привозни средства преминават през пристанището Долвер. Вие споменавате туристическия трафик във вашия а, доклад. А, но обема на този трафик през тунела е огромен. 40 милиона пътници използват това пристанище годишно, така че това е пристанище, което обслужва огромен трафик в зона на корабоплаване, която е най-интензивната. Uh, по посока юг-север. Така че този маршрут е изключително натоварен. Short sea е, shipping е, е сложно нещо и трудно преводимо. Трябва да видим също как е, всичко това ще се отрази на малките риболовни общности, по крайбрежието. По какъв начин общата политика по рибарство ще се отрази на тези общности. Също за службите, които извършват контрол по крайбрежните золи. Това е сфера, която буди сериозно безпокойство. Контрола е свързан с борба с контрабандата. И тук не говорим за сътрудничество само между службите за контрол по крайбрежието, но също и, между военноморските сили и другите служби, които осигуряват защита. Необходимо да има такова междуведомствено сътрудничество междуинституционално сътрудничество. Тези служби трябва да говорят помежду си, защото това е много сложна сфера. Благодаря ви отново за доклада. Аз ще представя моите предложения за изменения при подготовката на окончателния текст. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят Ставракакис. Следващият колега. Благодаря, господин председател. Следващият оратор е господин Кадек. Аз, казва той, искам да се концентрирам върху моретота като важна част от интегрираната морска политика. И Европейската комисия тук работи в рамките на различни секторни политики, като се изтъква значението на рибарството. Рибарството е важно за морските и крайбежни региони, а при интегрираната морска политика става дума за максимално увеличаване на растежа там. Според мен обаче трябва да не се забравят характерните особености на тези региони. Трябва да се гарантира опазване на рибните запаси, осъществяване на изследователска дейност и така нататък. Регионалното сътрудничество е важна предпоставка за трайното насърчаване на морските райони. Всички тези сфери са тясно свързани помежду си. Трябва да бъдат е, разработени механизми за съгласуване на общата политика по рибарство и интегрираната морска политика. Необходими са ни механизми на смесена консултация при които да бъдат представени по подходящ начин интересите на рибарите. На интегрирана морска политика трябва да отдава голямо значение на устойчивото рибарство по отношение на екологията и също така не трябва да се забравя, че рибарството е източник на приходи на хората, които се прехранват от него. Благодаря. Благодаря. δουλειά που κάνατε. Θα ήθελα ωστόσο να σημειώσω ορισμένα. Благодаря, господин председател. Следващият оратор е господин Хорао. Аз е, знам а, е, колко значителна работа е свършена по този въпрос, но искам да поставя някои въпроси от е, генерално значение, които ме интересуват в случая най-важната точка, господин председател, е интегрираната морска политика. Така е посочено. Посочва се, че Европейската комисия стои за тази политика и според мен са много важни големите капитали в Европа, за да можем да поддържаме нашата конкурентоспособност. Всичко това е свързано обаче и с условията на труд а в доклада изобщо не се споменава свободата на каботажа, либерализация на каботажа. Това означава всъщност привличане на екипажи, които са от трети страни. И е, до сега каботажа осигуряваше работа и на граждани от Европейския съюз. Но тук трябва да се посочи, че екипажите а, трябва да получават подходящо образование. Сега се предлага образование само на офицерите от търговската флота, а не трябва да се забравят и останалите хората, които идват от третите страни, се третират като гребци на галери, на галери, а това не трябва да се допуска. За моята страна това е голям проблем и може би повод да се въведат точно такива правила. Послед, Следствията или по-скоро изводите са, че е, има острови, ще продължи да има острови, които е, дни, седмици и месеци остават в изолация, защото са бедни, защото не могат да платят, защото изобщо няма е, транспортна връзка с тях по море и в крайна сметка това ще има отрицателни последици за тях. Знаете ли, всъщност това ще породи слаб растеж, слабо развитие предвид кризата, която още повече ще влуши нещата. Тук трябва да посоча, че сме доста песимистични. Сега по темата околна среда. Аз чета нещо в текста по този повод и например, искам да попитам какви са условията за нефтените платформи. Те при нас са много по-строги, отколкото в САЩ. Видяхме какво се случи в Мексиканския залив и след това събитие аз съм изключително загрижен. И имам впечатление, че голямата жажда за печалби ще доведе до подобни развития в Европейския съюз. Мисля, че става дума за британска фирма. Това е фирма на държава членка на Европейския съюз и трябва да си зададем въпроса какво е, следва да направим в тази насока. И тогава възниква въпроса за е, зеленото устойчиво развитие и е, тогава ние трябва да си зададем и въпроса дали в тези брегови региони трябва да се тласне напред зеленото развитие и да е, се е, премахнат различните монополни положения. Аз мисля, че въпросът е от изключителна сериозност, особено що се отнася до различните е, електроцентрали в бреговите райони. Те създават е, съвсем нови проблеми, проблеми от нов тип и що се отнася до е, съоръженията за а, добив на електрически ток а, от а, силата на морските вълни, тук наистина трябва нещата да се разгледат по нов начин. Благодаря, господин председател, за вашите коментари. Става дума за становище, а не за доклад. Мерси, президент. Господин Залер. Благодаря, господин председател. Аз първо искам да благодаря на докладчика за неговия доклад възоснова на економическата политика и възоснова на координацията пролича, че на нас непременно ни е необходима интегрирана морска политика, която може да генерира економически растеж, създаване на работни места и устойчиво развитие на сектора рибарство. Твърде малко са държавите членки, които влагат средства в тази сфера, например Франция – в Великобритания също се извършва такава насърчаване. Чрез една интегрирана морска политика могат да се осъществяват мерки за насърчаване на устойчив туризъм и опазване на околната среда. Всичко това трябва да се разглежда на фона на една европейска стратегия от всеобхватен тип и точно предвид териториалното развитие, не трябва да се забравя значението на интегрираната морска политика, защото крайно отдалечените райони зависят много силно от морския транспорт. 85% от снабдяването на тези отдалечени райони всъщност се осъществява по вода. Аз смятам, че а, още веднъж мога да благодаря най-сърдечно на докладчика и ще внеса моите изменения. Благодаря. Господин Тремополос има думата. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че този доклад представлява една добра основа за дискусия. Благодарение на извършената от господин Ставракакис работа, сега вече нашата комисия може да представи становище по интегрираната морска политика и е, да се вземат предвид и аспектите на туризма и на морския транспорт. Е, възникват обаче и въпроси, които ние можем да детализираме под формата на конкретни предложения за изменения. Съществуват е, все още е, някои недостатъци, някои неизяснени моменти в този текст, предвид ролята на морския транспорт при е, по отношение на промените в климата. По същия начин не трябва да се забравя бялата книга за климатичните промени, обаче е, това не е достатъчно. Мисля, че е, също и от името на нашата комисия можем да е, преодолеем тези недостатъци и да установим какви конкретни предложения могат да се направят най-вече по отношение на комбинирания транспорт. Също така се посочва значението на морския транспорт, обаче ще трябва да се помисли и за връзката му с сухопътния транспорт, пристанищата и морския транспорт в определени пристанища. Понякога възниква въпроса дали наистина всичко това се дължи на човешки грешки или се дължи на а, нарушаването на определени интереси. Е, някои а, инфраструктури са по-добре свързани помежду си, други по-зле. И всичко това трябва да се разглежда на фона на климатичните промени. Тук не трябва да се забравят средствата от Кохезионния фонд, средствата от Регионалния фонд, разпределението на тези средства, така че бреговите райони да могат да бъдат подпомагани по-добре, за да се справят през следващите години с промените в климата. Смятам, че трябва да се подчертая по-силно какво е значението на пространственото планиране на място, защото трябва да бъдат изпълнени целите на екологичното законодателство и е, да се вземат в е, по-голяма степен предвид при защитата на екосистемите, на морската среда и, както беше вече споменато, защитата на водните ресурси. Естествено, ние ще трябва да е, осигуряваме достатъчно водоисточници, обаче от друга страна да се вземат предвид и службите за технически надзор, както и и бреговата охрана. По този начин ние ще можем да се погрижим за разработката на по-ефективни стратегии за защитата на тези брегови райони и естествено това се отнася и за други сфери. Благодаря. Е, благодаря, господин Тремаполос. Вашите забележки бяха изключително полезни. Ще се опитаме да ги вземем предвид. Господин Ван Нистелрой, сега искам да дам думата на вас. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се присъединя към похвалите към докладчика. Неговия доклад е кратък и е, изчерпателен. Аз мисля обаче, че в нашата комисия трябва да се обсъдят две точки. Първо, териториалния аспект, териториалното измерение на регионалната политика. Комисията работи в момента по една такава стратегия, господин председател. Аз ще изчакам, каза оратора, докато започнете да ме слушате. Комисията работи по стратегия за създаване на макроправила и в тази стратегия беше развита идеята за а, разработка на инициатива за Атлантическия бряг. Вие познавате много добре е, какво е нашето поведение. Ние сме по-скоро резервирани към макроправила. Не ни е необходима допълнителна бюрокрация, не, не са ни необходими и допълнителни е, средства за подпомагане. Е, но смятам, че нашата комисия би поступила добре, ако разработи такава инициатива. Аз знам CPMR, т.е. организацията на а, периферните морски региони е разработила нещо подобно и а, в рамките на тази инициатива се споменават и макрорегионите. В правно отношение това би се вписало много добре в цел 3 на регламента за териториалното сближаване. Част трета от общия регламент имам предвид. И ако сега обмислим добре нещата, това може да се приложи към крайно отдалечените райони. Ако продължим една крачка напред в тази политика, ще можем да включим и крайно отдалечените райони. Не, имаме подобни инициативи за е, Балтика, за Дунавския регион, е, за Атлантическия бряг. Защо сега да не включим и крайно отдалечените райони? Ще имаме по-добра референтна рамка. Така че е, регионалната Комисията по регионално развитие ще е, трябва да се занимае специално с териториалното измерение на кохезионната политика. Може би ще трябва да обсъдим тези неща и да видим дали комисията ще представи тази инициатива през октомври. Благодаря. Thank you very much indeed. Много ви благодаря. Сега искам да дам думата на господин Еди Хардок от комисията. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че малко закъснях. Моля да ми извините. Приветствам направените коментари. На първо място, това, което имате пред себе си, е документ, който наистина идва от комисията и започва да обобщава работата, която започнахме пред 2006 година с бюджетната помощ, предоставена от парламента, за което сме много благодарни. Започваме да консолидираме шесте транша, които се разглеждат и в доклада за напредъка. Много активно работихме заедно с Европейския парламент и различните комисии, включително настоящата. Така че нашата служба е много благодарна за подкрепата, която получи от вас. Дискусията днес показва развитието и приветстваме доклада, който се обсъжда в момента в комисията Тран както и приноса на вашата комисия, както и ролята на групата Инте по тази тема. И така виждаме общата подкрепа, виждаме и този консолидиран подход, който е много специфичен за тази комисия и оказва сериозна връзка между политиката за сближаване и интегрираната политика за морски транспорт. Господин Иван Нюстерой е разглеждал и предишни доклади по кохижалната политика. И ясно ни е, че дискусията днес отразява връзката между тези две политики. Основата за дискусията днес са тези четири основни специални доклада на комисията, включително този по Средиземноморието. Разбира се, очевидно с помощта на заключенията на съвета и становището на Европейския парламент искаме да продължим тази работа. Комисар Даманаки скоро ще представи съобщение по знанията за морското пространство, научните знания, които допринасят много сериозно. Те са свързани с развитието и промените на климата. Разбира се, разглеждаме и вариантите за по-нататъчни, така да ги наречем, географски документи, това, което наричате макрорегиони, морски басейни, диплога, която по-нататък трябва да се разработи, но самия факт, че имате географски сближени документи, които дават възможност за една всеобща стратегическа политика, е нещо, което наистина се разглежда и тук и в Европейската комисия. Работи се и по Атлантическия регион. Знае, че работата напредва. Много добра конференция бе проведена миналата седмица в Рен. Така че ние се не само работим по този въпрос в една изолация в комисията, напротив, заедно с заинтересованите страни, работим съвместно и специално искам да посоча държавите членки в този контекст. Макар, че знае, че сме в Комисията по регионално развитие, много е важно наистина всички държави членки да бъдат включени в всички тези инициативи. Не може комисията да работи с заинтересовани страни без държавите членки. И така, регионите, разбира се, имат и своето място и роля. Конкретният въпрос е, че много често говорим за някои региони като блок, което може да е правилно за много от политиките, но географски погледнати ще бъде по-смислено тези крайни региони да ги включим в съответните политики. Трябва да намерим и географското сближаване между регионите. Така че, както разглеждаме външните региони като цяло, наистина трябва да мислим и за конкретния им контекст. Съвсем накратко се изказвам, искам просто да направя едно общо изявление. Отново Европейската комисия иска да благодари на парламента и на вашата комисия за тази интегрирана морска политика. Наистина тя беше в е, своя зародиш, когато започва да работи по нея, сега вече съзрява. Като казваме, че когато парламента от дали средства, които да подпомогне Европейската комисия за разработването на тази политика. Искам да кажа, че те наистина подкрепиха развитието на политиката, защото политиката не бе развивана заради предоставените средства. Те помогнаха за развитието на тази политика и се надяваме, че през следващите три години ще продължим да получаваме такова финансиране, за да може да обединим политиката по финансовите перспективи за следващите три години. Благодаря ви. Благодаря много. Още веднъж в заключение на дискусията искам да благодаря на госпожа Бердер, докладчик в Сянка, както и на всичките вас, които направиха конструктивни бележки и предложения. Очаквам вашите предложения за изменения. Срока е 28 юни, 12 часа, за да можем на 15 юли да гласуваме в нашата комисия на пленарно заседание на 2 септември. Благодаря. Още веднъж искам да ви напомня, че съгласно правило 49 Становищата разглеждат само въпроси, които попадат в е, отговорността на комисията, когато е поискано становище. В тази рамка работим и ние. И сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Точка 11. Извинете, точка 12. Опростяване на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания. Давам думата на господин Кадек. Благодаря, господин председател. Комисията ИТРЕ работи по доклад по собствена инициатива за опростяване на изпълнението на изследователски рамкови програми. Този доклад ще бъде представен за гласуване в комисията на 30 септември и е много важно да се вземе предвид значението на този доклад по отношение на политиката на изследванията и иновациите. Нашата комисия трябва да разработи становище. През юли то ще бъде подложено на проверка и на 6 септември ще се гласува. Аз ще разработя становище, което ще представя. Нямам достатъчно време за това, но ще се опитам да разработя това становище становище и да го представя в повече езикови версии. Комисията също така направи предложение за упростяване на изпълнението на изследователската програма по изследователск... на изследователските програми е, тези програми са от голямо значение предвид економическата стабилност, създаване на работни места и опазване на околната среда. Е, в тази връзка кохезионната политика е от решаващо значение за разработката на новаторски капацитети в регионалната политика. По този начин може да се даде принос към економическия растеж в Европа. Европейският съюз има множество инструменти за насърчаване на изследователските дейности и за тази цел служат основно, служи основно рамкова неговата изследователска програма, която предлага 40 милиарда евро за фундаментални изследвания и разработка на технологии за периода 2010-2013 година. Е, прилагането на този инструмент обаче е ограничено, защото е трудно и е, ние тук е, следва да посочим, че ни е необходима по-голяма гъвкавост, за да можем да се адаптираме по-бързо. по бързо и да се разработват по-бързо практически решения. Комисията предлага някои неща, например хармонизиране на някои разпоредби на европейско равнище, след това определяне на средните разходи и също а, насоченост към а, постигане на резултат. Аз а, Поздравявам тези предложения на комисията. Смятам, че те ще бъдат е, много добри за е, проектите в е, новия изследователски период, но преди това е необходимо да бъдат много добре изяснени процедурите. Господин Ван Нисторой подчерта колко е важно да се е, създава синергиен ефект между различните инструменти на Европейския съюз, е, сближаване, изследвания и е, иновации. И тук а, трябва да се спомене рамковата програма а, за конкуренция и иновации. Аз съм а, абсолютно убеден, че трябва при изследователските инструменти да се прилага интегриран подход, за да се постигне е, добавена стойност. Също така, е, при седмата изследователска рамкова програма са много важни териториалните аспекти. Транснационалното направление трябва да се насърчава при изпълнението на изследователски проекти. Аз е, смятам, че европейски европейското териториално сътрудничество трябва да има много по-голямо значение в кохезионната политика и по отношение на иновациите правят се предложения за управление на изследователската програма. Тук, е, според мен, регионите са особено подходящи за осъществяване на изследователска и развойна дейност, защото в тях са концентрирани университети, големи, но и малки и средни фирми. На локално равнище могат да се разработят клъстери и да се създаде синергиен ефект между различните субекти. Що се отнася до, е, като се започне от фундаменталните изследвания, и се стигне до е, пазарната реализация на продуктите. Мисля, че е, тук е, наистина може да се гарантира участие на всички заинтересовани субекти. Трябва за тази цел обаче да се създадат ясни правила за съфинансиране и тук да се подчертае, че трябва да участват абсолютно всички партньори, имам предвид по финансирането. Съфинансирането трябва да бъде правило, а не изключение, за да се гарантира една наистина добра практика. Седмата рамкова програма, искам да посоча, трябва да бъде още веднъж много ясно представена по отношение на нейните принципи що се отнася до заетостта, ние не трябва да изразходваме средства за проекти, които не насърчават нашата конкурентоспособност. А в седмата изследователска програма трябва да се концентрираме върху големи проекти, проекти гарантиращи отлични постижения, защото знаем много добре, че такива проекти ще осигурят економическия растеж на Европа. Независимо от нивото на развитие в науката, с което се характеризират различните региони. Днес комисията ИТРЕ се опитва в този доклад да очертае някои основни положения в регионалната политика за развитие и тук е необходима по-голяма децентрализация – на това място а, мога да а, прекъсна моето изказване. Благодаря за вниманието. Много благодаря. Имате думата за обсъждане на становището. Господин Ван Нилстерой. Aangegeven, ook de mijne is, we moeten inderdaad. Благодаря. Становището на господин Кадек е добре изработено. Аз виждам нещата по подобен начин. Териториалното измерение трябва да бъде особено подчертано. Според мен това също е така. Имам две забележки. Средствата, за изследователска дейност, инфраструктура, т.е. тези средства са 50 милиарда евро, така чух. Комисията ще предостави 50 милиарда евро за изследователска дейност, технологии, иновации. Иновациите, като се прибавят, ще станат 85 милиарда. Е, 54 милиарда имаме от рамковата програма, които можем да използваме и по този начин ще можем да установим как е, можем да гарантираме е, съчетание на тези два инструмента с цел постигане на по-висока обща ефективност. По отношение на синергийния ефект, аз съм направил редица предложения, но ние трябва да се ориентираме към практиката. От 2007 до 2013 година участието на малките и средни предприятия беше особено важно, но за съжаление то спадна, защото всички процедури бяха толкова сложни и трудоемки, като се започне от подаване на молба, до определене на съответствието на критериите за отлични постижения, в крайна сметка това показва, че шансовете да се постигне нещо са твърде малки и е, за това има отлив на малките и средни предприятия от подобни инициативи. Затова би било добре, ако ние по по-интензивен начин е, гарантираме е, подпомагане на тези инициативи по смисъла на обслужване на едно гише, за да могат да бъдат насърчавани наистина най-добрите проекти. Ние Отдавна говорим за открита иновация, университети и големи фирми могат да участват в такива новаторски инициативи. Това е чудесно, обаче не трябва да забравяме, че малките и средни предприятия също трябва да <laughs> участват в подобни инициативи. А, що се отнася до изследователската дейност, тук трябва да кажа, че новите процеси и продукти, които се създават, трябва да бъдат всъщност целта на изследователската дейност и тези продукти трябва да могат да имат добра пазарна реализация. В доклада на госпожа Карвалио мога да посоча, че много добре са представени взаимовръзките, контактите с висшите учебни заведения и аз мисля, че наистина нещата са представени по добър начин и смятам, че от перспективата на териториалното сближаване ще можем да постигнем успех. Благодаря. Много ви благодаря. Някакви други бележки, коментари? Да, заповядайте. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Äh, благодаря, господин председател. Аз е, мога да се съглася до голяма степен с преждеговорещия. За мен също е важно съфинансирането да бъде правило, а не изключение. А що се отнася до голямото значение на проектите а, е, с, за върхови постижения и големите проекти, аз е, по-скоро е, смятам, че точно в Европа и в Средна Европа, имам предвид родината ми Австрия, такива проекти са подходящи. Има доста малки децентрализирани структури, като например университета в Линц, където се извършва чудесна работа без това да е подкрепено от големи индустриални проекти. Така че аз бих искал, както преждеговорившият, да посоча, че трябва да се гарантира този голям новаторски потенциал и това да не води до там, че да се допуска отлични постижения да не могат да разгърнат своя ефект поради бюрократични спънки. Благодаря. Is there any other comment? Други коментари? Ако не, докладчика. Моля. Благодаря, господин председател. Първо, искам да взема отношение по казаното от австрийския колега. Да, вярно е, че трябва да се подкрепят е, е, проекти за отлични постижения, обаче казах, че независимо от това не бива да се забравят останалите проекти. Ние обаче следва да се концентрираме точно върху проектите за върхови постижения. Важна е, разбира се, и териториалната компонент на партньорството също и след това стъпка по стъпка трябва <coughs> да се е, мисли за ориентирани към определен резултат проекти. Благодаря. Много благодаря и аз. Е, благодаря ви много. Сега точка 13. Разни въпроси. Господин Ван Нистелрой. Нистелрой. Интересуваме програмата на Белгийското председателство в нашата област – в момента е много подходящ момент е да преминем към техните дейности. Така че можем ли да чуем каква е програмата на новото председателство? Защото чувам, че се говори много за градоустройство, мобилност, и следователска дейност. Да, ще изпратим информация на членовете по този въпрос. Преди да закрия заседанието, искам да спомена малка промяна във връзка с точка 10 от нашата програма. Казах, че срока за внасяне на изменения е 28 юни. Вместо 28 срока става 29 юни. Съгласни ли сте? Не виждам възражения. В такъв случай, благодаря ви за участието. You want to say, uh, to tell us something? You have the floor, please. No, simplemente era para despedirnos en nombre de la presidencia. Sí. Просто искам да кажа довиждане на Испанското председателство и да благодаря за това, което правихте в е, Комисията по регионално развитие. Мисля, че усилията си струваха, както и работата на председателя Хюбнер и всичките членове и представителите на политическите групи. Работата беше особено ползотворна по всички теми, по които трябваше да работим. Председателството още веднъж иска да ви благодари. Надяваме се, че това сътрудничество ще продължи. Просто исках официално да кажа довижда от името на Испанското председателство.